Продължаваме работата си. Добре дошли на следобедното заседание на комисията и най-вече казвам добре дошли на генералните директори Хант Плевер а, и другите представители от различните дирекции на комисията. rationell. Nach dem Motto, meine Kollegen, äh, das wir jetzt. Ja, herzlich willkommen, wir freuen Добре дошли, много се радваме, че сте тук. Нашият докладчик е Йоахим Целер. Кой от комисията желая да вземе думата първи? Er, er, er Господин плева. Той управлява най-големия портфейл за медели и развитие на селските региони. Would you, would you like to, to make some introductory remarks, if not? Искате ли да кажете няколко уводни думи? Ако не, направо ще пристъпим към въпросите към вас. I'll be very happy to make uh, very few comments at the beginning. So... С удоволствие ще направя съвсем кратко изложение в началото. Първо, благодаря ви за възможността накратко да ви представя годишния доклад за дейността на ГД Земеделие и развитие на селските райони. В този доклад за 2015 година се представя една надежна и вярна картина за състоянието на генералната дирекция. Смя... Убеден съм, че този доклад отговаря на вашите очаквания за прозрачност и обективност. Проведена е реформата на ОСП. Новата система за преки и плащания започна да се прилага през 2015 година. Ще има анализ на тази система в годишния доклад за 2016 година. Всички програми за развитие на селските райони бяха одобрени през 2015 година. Сега се прилагат от държавите членки. Спадът в цените на млякото създаде огромни проблеми в сектора. Породи се необходимост от общоевропейски действия. Именно това и направи комисията, като задели 500 милиона евро в подкрепа на млекопроизводителите само за 2016 година. Откакто встъпи в длъжност, комисията е мобилизирала над 1,5 милиарда евро за справяне с пазарни кризи. Общата съскостопанска политика ОСП е от голямо значение за гарантиране на бъдещето на производителите, за опазването на селските райони, за насърчаването на растежа и разкриването на сигурни работни места, за да останат и жителите на селските райони там. Земеделието и неговото развитие допринасят за опазването на околната среда, най-вече по отношение на измененията в климата бюджета. ОСП съставлява значим дял от бюджета на Европейския съюз. ГД земеделие има данни, според които делът на ОСП е 0,2% за преки плащания. Фондът за Земеделският фонд за развитие на селските райони възлиза пък на 1,47%. Тези данни показват, че разходите за ОСП се управляват в съзвучие с финансовите правила. Установяват се недостатъците и се коригират. Действията, предприяти от държавите членки и мониторингът, извършен от комисията, водят до желаните резултати. Благодаря. Аз трябва да ви призная, че съм фен на вашия годишен доклад. Винаги първа го чета. А, госпожа Сука. Човешки ресурси и сигурност. If we, yeah, okay, we can we can do ping pong as well. Achim, the rapporteur, please. vielen Dank. Благодаря. Благодаря и на господин Плева. През 2015 година времето беше по-специално. Преките плащания се осъществяваха към актуалните монументи, а плащанията за изпълнение на проектите по втория стълб, подобно на кохезионната политика, се а, извършваха на базата на проектите от предходния период. Същевременно целта на ОСП е да се подобрят или да се осигурят доходите, гарантират доходите на фермерите и да се работи по-малко с механизми за запазване на цените. Но тъкмо през 2015 година се предприеха външнополитически мерки, като например санкциите срещу Русия и след това ответната реакция на Русия – спирането на вноса на селско-стопански продукти в Русия от Европейския съюз. Всичко това доведе до ценова криза по отношение на млякото и млечните продукти, свинското месо също имаше свръхпроизводство. Сега въпросът е дали има сведения през 2015 година колко фермери са загубили работните си места заради кризата с млякото и свинското месо. И смята ли генералният директор, че общата селско-стопанска политика, която пак повтарям, вече няма да служи за поддържане на цени, може да а, осигури адекватно брутни доходи на фермерите. 2015 година беше първата година на осъществяване на реформата на ОСП включително и политиката на позеленяване, екологизация, доколко разходите по тази политика са отразени в доклада. Какви мерки предприема, ще предприеме или е предприела главната дирекция за упростяване на системата, т.е. за премахване на свръхрегулирането. През 2014 година квотата на заетостта в селското стопанство се е вдигнала до 63%. На какво се дължи вашето предположение – че увеличената заетост се дължи на променената ОСП и не е ефект на кохезионната политика и на национални и регионални мерки. Нека да спра до тук. Имам още въпроси, но няма да говорим само за селско стопанство, нали? Благодаря, господин Плева. Thank you very much. Благодаря за въпросите. Загубата на работни места през 2015. Мога да кажа, че ОСП даде много възможности и инструменти да се помогне на земеделските стопани да се справят с кризата. Успешно положихме усилия за намиране на нови пазари след санкциите срещу Русия. Много успешно усилие. Износа през 2015 година възлизаше на по-високи нива от тези за 2014, независимо от кризата. Тоест, е, успяхме да задържим и определени нива на цените. В сектора на млекопроизводството също има защитна мрежа. Нямаме статистика колко земеделски производители са решили да прекратят дейността си, но когато има затруднения в определен сектор, в земеделското стопанство, производителите обикновено преминават към производства, които, които са по-конкурентно способни. Нямаме информация, но по принцип земеделските стопанства имат възможности и са достатъчно устойчиви за подобни вариации на пазара. Голяма част от доходите всъщност идват от директни плащания. Те се изплащат на на време 40 до 45% от доходите на земеделските производители идват от директните плащания, т.е. има елемент на стабилизиране за справяне с трудни моменти. Има и други инструменти за стабилизиране на дохода, фонда за развитие на селските региони, например, и в някои региони тези възможности се използват. Както казах, всички действия, които сме предприели, вече дават своите дивиденти, особено в сектора на млякото. Качват се цените за млякото на прах, сиренето, маслото. Има и положителни признаци за цените на млякото, които получават производителите. Така че подобрява се положението, още сме предпазливи в такъв смисъл, но според нас ОСП е, значително допринесе за стабилизиране на пазара. 1,5 милиарда допълнително евро бяха отпуснати в помощ на земеделските производители. По отношение на екологосъобразните мерки и съответно степента на грешка. Това е приоритетна политика, която се използва, изпълнява във всички е, страни членки. 72% от земите са покрити от е, екологосъобразни практики. Примерно има специализирани области с акцент върху еко, екологични съображения. 5% от земеделската земя се покрива от такива мерки. В някои страни процента стига до 9, т.е. повече от очакваното. И е, степента на грешката екологосъобразните мерки бяха въведени е, относително скоро и преди това няма възможност да оценяваме какво е въздействието. Наблюдаваме ситуацията и е, там, където установим слабости, очакваме от страните членки да излязат с е, планове за действие, чието изпълнение ние следим. Тоест, мога да кажа, че е, положението е под контрол с екологосъобразните мрежи, е, мерки. Ако за опростяване бяха предприяти много стъпки, включително и от е, комисаря, водещия комисар. И по първи и по втори стълб е, пазарните мерки там ще намалим броя на делегираните актове от 200 е, в екологосъобразните мерки излязохме с пакет от насоки, за да могат е, земеделските производители да бъдат ориентирани в това как се прилагат тези мерки. Има и е, делегиран акт, който ще е, разписва 15 отделни компонента за упростяване на екологосъобразните мерки. Някои от тези промени са много значими и се така бяха изискани именно от страните членки и земеделските производители. Така наречения регламент Омнибус стига и по-далеч в упростяването на елементи от ОСП – а, с промяната на основните законодателни актове. Тоест, упростяването е приоритет на дейността на настоящата комисия. Благодаря. Колегата Либерацки иска думата. Благодаря bardzo, pani Председател, ще говоря на полски господин Плева много добре разбира полски, така че мисля, че можем да общуваме пряко. Първо благодаря за поднесената информация. Господин Целер, нашия докладчик, формулира най-важните въпроси. Аз няма да ги повтарям. Ние винаги реагираме остро на квотата, на, на процента на грешката в селското стопанство. Да, 2015 година беше а, втората година от новата финансова перспектива с променено равновесие между преките плащания и вторите, втория стълб, особено за така наречените нови страни, членки на Европейския съюз. Въпросът ми е доколко смятате, че този нов баланс отговаря на очакванията по отношение на преките плащания. Втори въпрос. Имате ли, пред, имате ли оценка доколко вторият стълб е променил структурата на селското стопанство за страните бенефициенти? Вярно ли е, че работните места в селското стопанство са намалели в следствие на механизацията в селското стопанство? А вярно ли е и че тези работни места са преминали в сферата на услугите за селското стопанство? когато става въпрос за създаване на нови работни места, е добре да се поддържат тази пропорция. Следващ въпрос, той е свързан с ценовата криза. Комисията прави ли разлика, особено по отношение на изкупните цените за сезон, цени за сезонни продукти, като плодове и зеленчуци в Европейския съюз? Моето впечатление е, че в някои региони има доста диференциран подход. И още един въпрос. В Полша настъпиха закъснения а, с изплащането на преките плащания за фермерите. Уведомена ли е Европейската комисия? Знае ли а, Генералната дирекция каква е причината за тези закъснения, защото те създадоха настроения в Польша и хората започнаха да казват, че Европейската комисия не си изпълнява задълженията. Благодаря. Благодаря за тази поредица от въпроси. Нека се върна на един въпрос повдигнат и от вашия докладчик, тъй като той е свързан с казаното от господин Либерацки. Според мен има съществена разлика между прилагането на ОСП и реализирането на регионалната политика. Започнахме да подпомагаме селскостопанските производители по програми за развитие на селските райони още от самото начало. Всички тези програми за развитие на селските райони бяха одобрени през 2015 година. Започнахме и да изплащаме средства по тях. Някои мерки по тези програми за развитие на селските райони са с многогодишен характер, като например мерки от областта на околната среда – тези мерки трябва да продължат. До момента по програмите за развитие на селските райони сме изразходвали 11,6 милиарда евро от бюджета 2014-2020 година. Бюджетните кредити средства от бюджетните кредити за поети ангажименти по този бюджет. По въпроса за структурните промени, за промяната в съотношението между преките плащания и плащанията за развитие на селските райони. В рамките на новата политика държавите членки имат известна гъвкавост. Те могат да прехвърлят средства от втория към първия или от първия към втория стълб. Немалко държави членки решиха да прехвърлят средства от първия към втория стълб. Това не въжи за Полша, която се възползва от гъвкавостта си в пълна степен и прехвърли 50% от преките плащания към първия стълб. Ако обаче разгледаме общите данни, то ще видим, че като цяло е по-голям размерът на средствата, прехвърлени от първия към втория стълб. Това е добре, тъй като вторият стълб е насочен най-вече към мерки за модернизиране и екологични мерки. Трудно е в момента да предвидим какво ще е въздействието на тази промяна в съотношението преки плащания и плащания за развитие на селските райони върху селскостопанските производители. Ще можем да ви дадем повече данни, след като направим оценка на общата система за мониторинг и оценка, която сме разработили за тази политика. Ще бъдат публикувани резултатите от този преглед през 2017 година. Що се отнася до работните места, става дума за заедостта в селските райони. В годишния си доклад за дейността цитираме ключови политически показатели. Съгласен съм с вас за това, че в селските райони работните места не са само в селското стопанство, но селското стопанство пък допринася за оцеляването на селските райони. Затова подкрепяме селскостопанската дейност в райони, които са по-необлагодетелствани, например предвид на природните си дадености. подпомагаме новаторството в селското стопанство. Тук така може да се намали безработицата. Основната ни цел обаче е да запазим заетостта в селските райони. Това е основната цел на политиката ни да запазим тенденциите в заетостта в селските райони. Затова и в годишния доклад за дейността си продължаваме да правим анализ по ключови показатели за изпълнение. Тенденцията е положителна, като цяло заетостта в селските райони нараства. Отношение на изкупните цени – Едно е ясно. Интервенционните цени за различни продукти в Европейския съюз са едни и същи за всички държави членки. Например, за маслото, за обезмасленото мляко на прах. Няма обаче една цена за продукти като плодове и зеленчуци. Цените зависят от производствените разходи, от цените по места, както и от качеството на продуктите. Има разлики в цените на местно и регионално равнище и това е нормално. Трябва да сме наясно, че върху цените оказват въздействие редица фактори когато се предприемат интервенции, те се предприемат за целия вътрешен пазар. Във връзка с забавянето на преките плащания в Полша, държавите членки могат да направят директни плащания за 2015 година през периода 16 октомври, края на юни идната година, без санкции. Полша е направила преките плащания, доколкото знам, в съответствие с това изискване. Не е имало забавене, не са били направени плащания след края на месец юни. За производителите, разбира се, е важно да получат плащанията си колкото се може по-бързо. Някои държави членки успяват да направят преките плащания още в началото на периода, между ноември и януари, но други успяват да ги направят едва към края на периода. Може би това е бил проблемът в Полша. Благодаря. Колеги, Вогн, Господин Вон. Благодаря. Благодаря и на генералния директор за презентацията. Както казахте, господин е, генерален директор, ОСП е една от най-важните европейски политики и затова съм изненадан е, колко голям е, процент от Фермерите в Обединеното кралство гласуваха за Брекзит. Нямам още то, точни цифри, но мисля, че около 50% от фермерите в Обединеното кралство са гласували за напускане на, на Европейския съюз, въпреки че така доста ясно беше разяснено колко важна ОСП за тях. Много ме интересува какво е въздействието от преминаването от е, стълб 1 към стълб 2? Може би е рано още за пространни е, анализи, но все пак има ли въздействие върху производителите и върху селските общностни. Общности има ли нещо, което се е случило за добро от е, тази промяна? После за основните показатели, първите четири са доход, цени, сравнени с световните, използване на земи за екологосъобразни нужди и увеличаване на заетостта. Ако обичате, използвайте тези показатели, защото когато много е важно да се измерват резултатите на базата на именно на такива ключови индикатори. Ако смятате, че те не са достатъчни, можем да помислим как да увеличим техния брой. Примерно, един такъв показател може да е бедността в селските райони, достъп до услуги също в тези райони, защото в много случаи там услугите са доста ограничени и не чак толкова добри. Може също така да се търси е, възможност за насърчаване на младите хора да се заемат с алкостопанска дейност. Това са някои от нашите идеи, но въпросът е, е би следвало да се предвиждат и допълнителни мерки за отчитане на резултати. Благодаря за въпросите и коментарите. Няма да коментирам въпроса с Брексит. По отношение на показателите мога да кажа, че първо в годишния доклад за дейността обърнахме внимание само на ключовите индикатори за политиките. Е, там данните са достатъчно изобилни, затова и се ограничихме с тях само ключовите показатели. Но, пак да кажа, в контекста на реформата има система за общ мониторинг и оценка, която вече действа. Тя е частично автоматична, частично зависи от данни на страните членки. Имаме много информация за нашата политика. На базата на тази информация излизаме с доклади. Е, някои от тези оценки са върху основни е, мерки, примерно е, мерки за екологосъобразност. Правиме и предварителни и последващи проверки. Сега чакаме отново данните от страни е, членки. И реално в момента ще направим последваща оценка на базата на реални данни. И в такъв смисъл вече можем да е, представим пред вас е, много повече индикатори, не само ключовите, но и показателите за производителност, например. How many Uh, new uh, uh, jobs will be created. We have ex ante evaluation. Примерно за създаване на работни места можем да представим данни. 125 хиляди нови работни места се очаква от ексанте оценката да бъдат създадени. Много по-важна е, разбира се, последващата оценка – когато е, вече е, тя бъде извършена спрямо графика, е, ще имате съответните данни. С удоволствие ще ви ги представим. В следващия доклад за годишната дейност ще имате и тези резултати. Не знам дали въпроса за бедността може да бъде застъпен, защото там има много компоненти, и които излизат извън обсега на политиките по ОСП. Също се интересувате от преминаването от първи към втори стълб. Ще имам повече информация за отделните страни членки да се разбере кои и колко от тях са преминали от първи към втори стълб, но ни трябва малко повече информация, за да обобщим данните и да направим оценка. Новите директни плащания започнаха едва през 2015 Значи парите за 2015 започнаха да бъдат изплащани на 16 октомври 2016 все още е, няма как да се оцени въздействието на тези промени в директните плащания. Разбира се, в е, течение на времето ще направим и това. Благодаря. И аз искам да задам кратък въпрос с молба за кратък е, отговор както по отношение на преките плащания, по отношение на преките плащания имате по-малко корекции тази година. На какво се дължи това? Подобрена е работата на служителите ли? И ако да, на какво се дължи това подобрение? А другият вариант би бил да разговаряме и на четири очи. Yes, if we take into account the all благодаря. Ако вземем предвид общият размер на финансовите корекции през 2015 година, то можем да кажем, че това е една много специална година, тъй като намалихме размера на неразплатените задължения. Размерът на средствата върнати в европейския бюджет е 1,2 милиарда евро, а финансовите корекции са в размер от 0,8 милиарда евро. Що се отнася до броя на резервите, то можем да кажем, че той е намалял. Мога да кажа, че в резултат от реализирането на планове за изпълнение от страна на държавите членки и мониторинга върху това изпълнение от страна на нашата генерална дирекция. Намаля и броят на резервите. Коригиращите мерки са от различно естество. Може да има, например, временно преустановяване на плащанията или намаляване на размера им. Използването на всички тези инструменти, както и сътрудничеството с държавите членки, водят до положителни резултати. Намалява и процентът на грешки и по двата стълба. И едно уточнение – винаги е имало такива планове за действие, но до момента не са давали ефект, както този път. Има ли нещо, за което може да се каже, че този път сте променили нещо? Защото наистина промяната е забележителна. Uh, Нека ви дам няколко примера. По първия стълб, където са заделени средства в голям размер, е важно да се въведе системата за идентифициране на парцели. Имаше план за действие целящ справяне с слабостите в Гърция, Испания и наскоро и в Франция. Най-вече в Гърция и Испания мога да кажа, че бяха постигнати отлични резултати. Националните административни органи там направиха всичко възможно, за да установят недопустимите за финансиране парцели и да ги отстранят от системата. В Гърция ставаше дума за над 3 милиона хектара пасища, които бяха отстранени от системата. В Испания пък става дума за 12 милиона хектара. Тези два примера показват, че ако се предприемат подходящи действия за справяне с недостатъците и ако държавите членки ни взаимодействат, е възможно да се постигнат резултати. Трябва не само да предприемаме коригиращи действия при подобни слабости. Миналата година в Генералната ни дирекция създадохме и специално звено, което подпомага държавите членки при прилагането на ОСП. Това звено подпомага държавите членки в областта на преките плащания. Звената ни за развитие на селските райони пък подпомагат държавите членки при разработването и реализирането на програмите за развитие на селските райони. Много ви благодаря. Още някой ли иска думата? Да, разбира се. I'm sorry for being late. Благодаря, извинете ме, че дойдох малко по-късно, не чух презентациите и нищо чудно да сте отговорили вече на въпросите, които ще задам. Аз основната ми професия е била в маркетинг и знам, че седем пъти трябва да се повтори нещо, за да е сигурно, че е чуто от всички, така че не е фатално повторението. Е, генералният директор може ли да ни отговори кога ще започне е, с представяне на изчерпателна картина за това какво се случва в е, областите подлежащи на реформа? Тези ключови индикатори за изпълнение, какво има още да се направи, какво може да се подобри и за упростяването, ако мога да задам въпрос, можете ли да ни кажете предвиденото упростяване случило ли се и за нивото на грешката, какво още трябва да се направи, за да се постигне и допълнително упростяване? Започнахме в 3 и 5 с уводни думи и дебат. Сега не може да се повтарят неща, на които вече отговор е даден. Освен това ни притиска и времето. Ето ви думата за малко. Да, а, нека все пак да задам и аз един въпрос, ако сте отговорили, няма проблем. Но основният въпрос в много страни членки се поставя той. В едно изречение, можете ли да кажете какво сте направили, така че да няма прекомерно регулиране в страните членки. Това е въпрос свързан с упростяването, но въпросът е вие какво можете да направите, да кажете на страните членки, стига с толкова регламентиране. Брюксел не е тук, за да ви осложнява живота, а за да го упростява. Това е изключително важно като послание. Yeah. Господин генерален директор, моля ви кратко. Uh, да започна с последния въпрос, и защото искате да бъда кратък по него. Нашите политики се водят, се регулират с основни е, законодателен акт и от делегираните актове. Това е политика, възприята на европейско ниво. Страните членки съответно трябва да прилагат тези политики и имат и известна възможност да вземат самостоятелни решения. По първия стълб беше взето решението през 2013 година и всички програми за развитие са одобрени през 2015. Няма промена в политиките, защото земеделските стопани имат нужда от стабилност. Разбира се, има какво да се опростява в актовете за изпълнение и делегираните актове. Това е въпросът, който ми зададе колежката ви. Три пакета вече сме подготвили за упростяване, включително за екологосъобразните мерки. Мога да ви изброя всички доста технически компоненти. Голяма част от тези мерки и повечето се посрещат много добре от бенефициентите, т.е. от е, земеделските стопани. А, опростяването също е насочено и към намаляване на степента на нивото на грешката. Така че да се развие система, където да се намалят а, санкциите при много незначителни нарушения. Това са някои от примерите как се опитваме да избегнем високо ниво на грешката и да помогнем на страните членки да осъществяват административен контрол за, върху директните плащания, дори преди те да бъдат одобрени. Тези е, мерки още, ние са, така, инструктирахме страните членки още и юни миналата година и те би трябвало да се отразят положително на нивото на грешката. Другия аспект на вашия въпрос за ключовите индикатори за резултати или за изпълнение има много възможности за доразработване на тази система, включително през рамката за мониторинг и оценка. Тя всъщност се използва именно за подобна тематика. Обещах ви, след като разработиме е, тези индикатори, да ви ги представя. Благодаря. Преминаваме към човешките ресурси. Господин Маркеджано също е тук. Госпожо Сука. Ах, им иска думата. Само още една бележка за селското стопанство – Нещата ще се изяснят в по-нататъчната дискусия. Това, което прави впечатление е, че при е, плащанията от първи стълб има по-малък процент на грешка, 1,38. Има само 10 забележки изразени и то за така наречените обичайни заподозрени. А от друга страна, процентът на грешката е по линия на а, селско, развитието на селско-стопанските региони е много висока и има, 12, има 24 забележки. В 5 от случая квотата на грешката е над 5%, така че има още какво да се желае. Благодаря, но сега давам думата на госпожа Сука. I'm really, I'm really <laughs> Процентът на грешки за развитието на селските райони е 4,99%, а не 20%. Uh, Госпожа Сука, благодаря, госпожо председател. Тъй като нямаме време, ще се изкажа съвсем набързо. Комисията активно подпомага европейските училища с цел изпълнение на 48-те препоръки на Европейската сметна палата и службите за вътрешен одит. Предприяти са действия по една трета от тези препоръки. Сега започва работа по останалите две трети. Постигнате напредък, но все още не сме постигнали крайната си цел. Миналата година, когато встъпих в длъжност, се явих пред вашата комисия, че за да се постигне устойчиво подобрение на положението на училищата, трябва из основи да преразгледаме системата на финансово управление. Управителният съвет на училищата ни даде мандат за второ преразглеждане на финансовия регламент на училищата. Така ще можем да осъществим преход от е, към единен разпоредител с бюджетни средства и един счетоводител, което ще доведе до много подобрения. Със сигурност докладчикът ви ще има въпроси. След това ще ви кажа какво сме предприели и какво сме постигнали от последния път, когато бях тук. Колегата Целер, какво да кажа? Европейските училища а, са ни легнали на сърцето, но ни излизат скъпо. Макар, че се констатират някои подобрения, все още има много-много какво да се желае. За това, може би, трябва да уточним кои от училищата а, дават основен дял в тези големи разходи, завишени разходи, ефективни ли са те и какви мерки са били предприяти във връзка с правилата за обществените поръчки, защото това е един от факторите, увеличаващи разходите и дали тези правила се прилагат коректно. Това е въпросът. Uh, Госпожа Сук. Благодаря, госпожо председател. Има нещо, което трябва да ви кажа, тъй като е много важно. Тази година за първи път приключването на сметките за 2015 година бе направено с помощта на системата САП и в съзвучие с международните счетоводни стандарти. Училищата въведоха и така нареченият принцип на четири очи. Те провеждат и процес по оценка на риска. Отделните училища, всяко само за себе си, правят оценка на риска, след което тези оценки се разглеждат от вътрешния координатор на контрола. По въпроса за обществените поръчки, заедно с училищата договаряме споразумение за нивото на услугите, споразумение между училищата и комисията. Освен това, възнамеряваме да обвържем системата за обществени поръчки там с общата система за обществени поръчки, която се прилага от институциите. Така ще се намали потенциалният риск. Освен това, проведохме и немалко обучения. с участието на ГД бюджети и ОЛАФ. Актуализираме и вътрешните стандарти за контрол. Както виждате, предприели сме немалко действия до тук. Надявам се другата година да можем да ви докладваме за напредък. По въпроса за управлението, надяваме се през 2018 година да имаме един разпоредител с бюджетни средства, а през 2020 един счетоводител Комисията, както знаете, има само един глас в управителния съвет на училищата. Надяваме се, че всички членове на управителния съвет ще проявят същата ангажираност, която проявява и комисията. Господин Либерацки. Панем Целерен, за подобни мислиме. Благодаря. И аз мисля като господин Целев, защо ни излиза толкова скъпо тези училища? Има ли някакъв мониторинг на разходите? Могат ли разходите за европейските училища да се сравнят с тези на неевропейските? Има ли основател, основателни ли са разходите или просто става въпрос за печалба? Може би Европейската комисия трябва да упражнява повече надзор. Oh my God. thank you very much um, for giving me the floor. Uh, first... Благодаря, че ми давате думата. Добър ден на всички. Аз съм генерален секретар, който отговаря за европейските училища. За, за това колко струват европейските училища е въпрос, по който ние говори, е, работим от години. Опитваме се да удържаме положението под контрол. 85% от разходите за европейските училища всъщност отиват за заплащането на учителите, които работят там. Тоест, става дума за това каква е броя на учениците в училищата. Той нараства непрекъснато. Разбира се, извършваме и много сериозни усилия за намаляване на разходите средно за един ученик в системата ни. Не съм приготвен, подготвен за толкова конкретен въпрос. Бих могъл да ви предоставя конкретни данни и ще го направя по-късно. Във всички случаи се правят усилия да се намалят разходите на ученик. Прието е решение, между другото, за е, намаляване на заплащането и на местните преподаватели, и на административния е, персонал. От 2011 година да датира решението. Е, все още въжат договорите на изпратени от учители, които са изпратени от съответните държави. Следващите, които ще поемат тези е, постове, ще получават по-низки заплати. Набирането на е, нови учители става по новата е, таблица за заплащане. Намаляването на заплащането е в порядъка на 20%. Vielleicht wäre es gut, wenn wir auch mal, wenn wir in Erfahrung bringen könnten, wie... Можете ли да кажете средно какви разходи се падат на ученик в европейските училища в сравнение с, с едно средно белгийско училище. Тогава ще имаме по-ясна представа за какво говорим. Um, Два коментара. Първо, дали комисията контролира училищата. Вероятно стана ясно, че има така едно особено положение. Училищата се управляват от е, борт е, на управляващи и ние сме само една трета съставляващи представители на комисията този, в този борт. Нямаме право на вето и не можем да налагаме инструкции. Що се отнася до разходите, съответния борт на губерньори или управляващи е, събират е, данни, осъществяващ наблюдение в това отношение, но не знам дали има сравнителни данни с други е, типове училища. Във всички случаи управляващия борт има тези данни. То тогава нека да ви помоля да ни изпратите годишния доклад. Искаме да го получим, защото в данните, с които ние разполагахме, тези цифри не фигурират. Има ли други въпроси от колегите? Колегата Целер. Случвало се, случвало се е съветът да надделее – но що се отнася до финансирането на европейските училища, 60% от средствата идват пряко от, от бюджета на Европейския съюз. Така че не е възможно съветът да има по силен, повече гласове и да не се съгласи с освобождаването от отговорност. <laughs> Госпожо Сука, искате ли думата? Мисля, че това също коментирахме миналата година. Когато е, няма отпускане на средства, е ясно, че ние е, отнемаме от издръжката на 26 000 деца и е, не може да не се дава възможност на училищата да функционират. Затова и се опитваме да подобрим във всички възможности положението. Става дума за образованието на 26 000 деца. Трябва да останем във връзка по този въпрос. Аз мислех, че ще разговаряме и за останалите теми, свързани с човешките ресурси. Очевидно днес това няма да стане. Ще ви помолим и в този сектор да ни дадете най-актуална информация. За съжаление, рядко се занимаваме с тази тема и би било добре да го направим. Благодаря ви. Сега продължаваме. Мисля, че сега е ред на господин Мансервизи. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Ще ви запозная с основните елементи от годишния доклад за дейността ни за 2015 година. В него се съдържат две резерви от различно естество. Първо, управлението от страна на Африканския съюз на инструмента за мир за Африка. Втората резерва е свързана с процента на грешки. Първата резерва е с превентивен характер, ако мога така да се изразя. Установихме, че три от общо шесте стълба, по които правим проверка, а именно способността на даден бенефициент да спазва правилата ни, са обект на нарушения. Освен това, има областите, в които се правят тези разходи, са особено чувствителни. Става дума за мироопазване. Резервата бе превентивна, тъй като всъщност нямаше реални загуби. Ставаше дума за 8 милиона евро от общо 307 милиона евро по този инструмент, които бяха изложени на риск от грешки. Въпреки това решихме, че трябва да изтъкнем проблема, както и да предприемем действия за справяне с ситуацията. Втората резерва бе свързана с остатъчния процент на грешки от около 2%. Както знаете, 2% е една стандартна стойност. Тя е повод за това да се обърне внимание на определени проблеми. приложихме диференциран подход, за да установим на какво се дължат грешките. В резултат от това установихме, че има две области, в които има особено висок риск от грешки. Първо, пряко управляваната безвъзмезна помощ и Второ, непряко управляваната безвъзмезна помощ от международни организации. Международните организации играят важна роля в нашата политика за развитие и в, по отношение на разходите ни в тази област на политика. Затова и решихме, че трябва да предприемем адекватни мерки. Сумата изложена на риск в случая възлизаше на 70 милиона. Тя трябва да се разглежда в контекста на над 2,5 милиарда евро. През юли 2016 година бе прият план за действие. Той включва редица действия, като например мерки за обучение, предварителен контрол, промяна на проектните задания Това са двата проблема, на които исках да ви обърна внимание. Може да изложа конкретно и действията, които предприехме за намаляване на риска във връзка с инструмента за Африка, както и във връзка с процента на грешки. Ще изтъкна и още един фактор, който е от значение за процента на грешки въпреки че процентът на грешки продължава да е над 2%, той постоянно намалява процентът на грешки бе 3,63 през 2012 година, а през 2015 възлизаше на 2,2%. Това е една положителна тенденция. Въпреки това трябва да продължим да сме бдителни, но спадът в процента на грешки показва, че постигаме и резултати. Инструментът за мир в Африка. Тук въпросът е сложен, но, както казах, ставаше дума само за превентивна резерва. Затова в Генерална дирекция Сътрудничество за развитие бе създадена специална работна група, Установихме и връзка с Комисията на Африканския съюз в Адиса Беба. Бе създадена съвместна работна група, която се среща на всеки три месеца, за да проследи всяка отделна транзакция. По-голямата част от средствата се използва за финансиране на контингента в трети страни. Затова беше и много важно въпросът да се проследи отблизо. Много важно бе Комисията на Африканския съюз да получи възможност по-добре да управлява по-големия размер на средствата, които предоставяме на тази организация. Благодаря сега докладчикът. Говори се без микрофон. Миналата година нашата комисия отправи критиката, че DG Девко има обща резерва по отношение на разходите. Виждаме, че процентът на грешката е драстично намалял, но каква е стойността на декларацията за надежност, след като има обща резерва за плащанията. А, миналата година са издадени такива три общи резерви за управлението на някои а, а, агенции, например за а, инструмента за африкански мир. Остава да се изясни дали този подход е добър бихме искали да знаем кои международни организации са засегнати от тази резерва и какви точно грешки са допуснали те. Въпросът с инструмента за мир в Африка трябва да продължи да ни занимава. Извършен е паричен трансфер от една единствена организация, за която през 2015 година Джили Девко е а, извършила оценка и е установила, че а, по отношение на счетоводството са установени много грешки. Знаем, че чрез инструмента за мир в Африка се финансират а, много а, държави, включително и такива, които не, се, не са известни с демократизацията си, а напротив. Е, е, Говоря за държави, които се ползват от а, инструмента за мир в Африка, а, тъй като ние участваме в финансирането му, би трябвало да сме информирани. Друг въпрос. Миналата година е, направихме оценка на е, докладите за външна помощ. Имаше доста спорове в парламента. Приема ли комисията изводите и препоръките на парламента, които бяха отправени тогава. Тогава парламентът отправи а, критика, че а, не е изпълнен член 37, точка 3 на финансовия регламент. От а, 2580 проекта са били забавени, повече от 500 не са постигнати целите. Какво е направила комисията за да продолее този проблем? Um, Благодаря. По въпроса за процента на грешки, Мога да повторя, че остатъчният процент от грешки е 2,2%, а не 2,4%. Приложихме и диференциран подход по предложение на Европейския парламент. Това ни бе много полезно, тъй като можахме да направим по-добре обстоен анализ. По въпроса за международните организации. Този въпрос е особено важен, тъй като през 2015 година Генерална дирекция сътрудничество и развитие е изплатила 1,2 милиарда евро на международни организации. 49% от тази сума се изплаща чрез системата на организации на ООН. 10% се падат на групата на Световната банка, а останалият остатъкът от сумата се изплаща на други международни структури. Грешките най-често се дължат на липсата на документиране. Това въжи и за средствата с пряко управление. Липсата на документация се дължи на някои от правилата, установени от нашите партньори, като например ООН. Те не могат да ни предоставят документи поради вътрешни правила за поверителност. Бе установен остатъчен процент от грешки по операции, които бяха приключени към 31 август на годината предмет на доклада. Това са двете основни причини, поради които в тази област процентът на грешки е над 2% за тази област. Какво предприехме, за да намалим риска от грешки? Приложихме, например, мерки за временно преустановяване на непрякото управление в случай на нередности и нарушения. Променихме също така и проектните задания, за да имаме възможност за достъп до информация поверителна за въпросните организации. Освен това, провеждахме и редовни срещи, за да обсъждаме проблемите. Миналата седмица посетих МВФ и Световната банка в рамките на този регулярен диалог. Тогава се договорихме за още две допълнителни мерки. Първо да поставим всички свои дейности за финансиране в контекста на стратегическа рамка, т.е. да установим защо за Европейския съюз е важно от стратегическа гледна точка да встъпи в диалог с организации като МВФ или Световната банка. Не бива да гледаме на този диалог само като на инструмент за бързо изразходване на средства, без да се знае за какво. С Световната банка ще провеждаме ежегодни срещи, за да правим преглед на политиката в географски и стратегически план. Става въпрос за политиката на Европейския съюз. Същото въжи и за взаимодействието ни с МВФ, както и с всички други международни организации. Искам преди да изразходваме средства, да знаем точно каква ще е допълнителната полза от тези разходи. Така вероятно ще намалим процента на грешки инструмента за мир за Африка. Нека първо кажа, че осъзнаваме колко деликатен е въпросът. Поради това им предприехме действия още на ранен етап, тъй като знаем какви ще са финансовите последици. Комисията на Африканския съюз винаги е получавала подкрепа от нас чрез техническа помощ, чрез одит, чрез диалог и присъствието ни на място. Напълно споделям вашата загриженост. По конкретния въпрос, който повдигнахте, а именно демократичността на някои от страните, където финансираме контингент. Опитахме се да установим какви са сумите за да се намали риска от предварително финансиране, предприемаме необходимите действия, така че средствата предоставени на въпросната държава след това да бъдат върнати на Африканския съюз. Освен това, залагаме на подхода на еднократните суми. Не искаме да финансираме армии. По въпроса uh, uh, за ЕАМР на латиница. Миналата година, когато разговаряхме с парламента, мисля, че имаше недоразумение – Използват се цветовете на светофара зелено, оранжево и червено, за да се направи оценка на нивото на риска. Там, където сме използвали червения свят, цвят, може да се каже, че се е стигнало до грешки. Но всъщност системата, която използваме, се основава на показатели за нивото на риска. Когато използваме един от тези три цвята, това не означава, че е имало грешки или провал. Означава, че сме установили риск от грешки или провал и че трябва да се предприеме нещо. Целта на тази система, основаваща се на цветовете на светофара, е не да се стигне до заключението, че е имало провал. Целта е да се предприемат още по-активни действия за предотвратяването на такъв. Значи на това поле можем да ви бием със собственото ви оръжие, защото тази година направихме от, оценка на ИРМР. За колегата попита а, нещо в тази връзка и е важно да отговорите на въпроса. Look, I, I think uh, that I cannot explain it now. Не мога да поясня сега, защото не бях, е, лично не съм се занимавал, ще отговоря, каквото може да се направи, ще бъде направено. Благодаря ви, но би било добре да разберем защо нещо, което е залегнало в регламент на съвета, не е изпълнено. Е, още повече, че ни е много трудно да получаваме тази информация. Thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Mansovici. Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос за системата на така, цветовете на светофара. За някои от нас това би било проблем. Не е това, което вие описвате, е, не е въпрос дали ще успее системата или риска. Проблема е дали е някога този светофар свети зелено. Тоест, ако много от проблем, проектите остават оранжеви или червени, искаме да ги видим и в зелена, да, за тях да се пусне и зелена светлина. И ако това не се случва, тогава вече има сериозен повод за безпокойство. Напълно, напълно съм а, съгласен. Тези цветове са именно метод да се действа по този проблем. Ние в, тези, в тази грешка 2,2% трябва да установим къде са проблемите а, и да ги коригираме. Но въпросът е да се установи риска, а не а, а, как да се коригира. Ключовите индикатори, които а, измерват а, текущото състояние, е много дачен метод, устойчив такъв. А съответно вече интервенциите, е, в резултат на тях трябва да се постигне намаляване на грешката. Ако е, в окончателната картина светлината не е зелена, тя обаче се доближава много близо до зелената и това не е зле. Става дума за един инструмент, който бе иницииран от нашата е, делегация с цел да имаме система за оценка на базата и на годишните доклади, за да може да има и проследяемост. Uh, for more green and less uh, orange and less, but this is, you know, when, when you have a method. Uh, когато има метод, може именно той да се използва и съответно резултата е от това 2,2 е, има намаление. Разбира, във всички случаи е, нещата са в по-добро състояние. процента на а, приключилите контракти също се подобрява. Значи показателите си играят своята роля. Колеги Гая, обича. Колегата Гая. Благодаря. Аз а, мисля, че нашата комисия трябва да се заеме с тази тема по-интензивно. Миналата година малко се стреснах, когато видях в така един известен немски вестник статия, в която пишеше, че почти 50% от дейностите на Европейския съюз са в чужбина са безсмислени, безпредметни. След това се свързах с комисията и помолих да ми обяснят системата. Мисля, че трябва сериозно да се заемем с въпроса, защото ако комисията ни предоставя тези а, документи без обяснения, може да се стигне до недоразумение. Няма нищо лошо в това малко да пооплашим комисията. Тя, на нея за това и плащат но не правителствените организации, които се занимават с политика на развитие, поне в Германия и тези тук в Брюксел, наистина са разтревожени дали Европейския парламент а, не, не е на път да иска да разруши международната дейност. А ние сме далеч от подобна мисъл. Така че, е, когато говорим е, за въпроса, тук става въпрос за инструмент за управление на комисията и за това държим на тези доклади за управлението на външната помощ. Това е инструмент за управление, от който става ясно какво трябва да се поправи или а, е, как трябва да се постъпи, за да се предотврати отрицателно явление или нередност. Без такъв инструмент повечето, а да, да, да казваме, че повечето проекти на Европейския съюз чужбина се провалят, разбира се, неправилно. Разбира се, че сме заинтересовани процента на грешката да се намали. Разбира се, че сме заинтересовани Европейския съюз с възможно най-малко средства да постига възможно повече политически цели. Но когато комисията разполага с едни инструменти, тя трябва да ни ги предоставя, а и трябва да ги тълкуваме правилно. Значи какво ни трябва всъщност? Документи, на базата на които а, да се доближим до политическите цели, за които сме на едно мнение с комисията. И за да не влушаваме нещата, защото съпътстващите политически щети извън а, тази статия в Шпигел а, са непредвидими. Благодаря. Господин генерален директор, мисля, че така можем да стигнем доста далеч. Напълно съм съгласен с вас. Тези аргументи са от особено голямо значение в настоящата ситуация. Трябва да сме наясно, че политиката за развитие е обект на атаки. Атаки продиктувани от нечи интереси в краткосрочен план. Понякога те надделяват над интересите ни в дългосрочен план. Трудно е да обясним, че инвестициите в здравеопазване, в образование, в най-бедните региони в Мали ще допринесат за борбата срещу незаконната миграция. Това е само един пример за факторите, които оказват натиск върху дейността ни. Не може да се каже, че всички действия в нашия ресурс са безсмислени, но подобни твърдения трябва да са повод за нас по-добре да координираме дейността си, да гарантираме повече прозрачност и да работим само по въпроси, които наистина са уместни. До това се извежда и инструмента за управление, който сме въвели. Целта му е да се гарантира надлежно изразходване на средствата и да се намали процентът на грешки. Напълно съм съгласен с това, което казахте вие по този въпрос. Госпожо председател, през 2014 и 2015 година докладите за управлението на външната помощ са били предоставени на парламента наред с обобщения доклад на комисията и в рамките на процедурата по одобрение на този обобщен доклад. Получих информация за това, че са ви били предоставени. Да, но проблема е поверителността и това, че всеки ни казва, че всичко е поверително. Макар, че това противоречи на междуинституционалното споразумение за а, документите. Именно това ни затруднява да работим с тези документи. Смятам, че трябва да работим с тях, защото а, те са единствените и първите, които ни показват как, как са нещата на място, вместо да ни показват лъскави картини. В тези документи може да се види как се управляват програмите. Тъжното е, че вие не го правите. Искам да знам какво направихте тази година с тези доклади за управлението на външната помощ. работният документ, който беше представен, е изготвен след дълготрайни заседания съвместни с комисията. Това, което, за което пар, парадирам е да не се лъжим взаимно. Ако има проекти, които в трети държави не вървят, има ги. А, трябва да знаем има ли такива ситуации и те да влязат именно в тези доклади, за които говорим и AMR, за да можем да е, оказваме по-успешен натиск за приключване на тези проекти. Знаем, че в много страни Ситуацията е трудна, но също така знаем, че се нуждаем от по-добри резултати. Ето за това настояваме, защото ако не се получат други а, добри резултати, доверието към нас ще се срине. Та, питаме какво вие направихте с тези 120 доклада, които са ви били предоставени. Те, са, те, могат, те се обработват трудно, сам, даже електронните информати трудно се адаптират. Но след като ако се обработят данните, от тях могат да се направят много интерес, интересни изводи, които няма да бъдат насочени срещу политиката на развитие. Общата цел трябва да бъде да постигаме по-добри резултати. Всички знаем, че това е слабо място. Заповядайте, господин генерален директор. Thank you. I mean, apart from the fact that I said that uh, we, uh, we... А, ние, аз казах, ние имаме ангажименти, аз и всички колеги в комисията да подобрим не само ефективността на нашата дейност, но и да подобрим постиженията, резултатите. Има критики към нас и други, и вашата комисия, и други отправят критики по отношение на разходването на парите. Разбира се, това е дебат обаче, който трябва да се проведе за всички политики. Що се отнася до конкретните средства, с цялата комисия сме готови да обсъдиме как да се подобрява дейността. Но все пак тук става дума за вътрешни доклади, които ми дават възможност да напиша и доклада за годишната ни дейност. Тези доклади не са съставени сами за себе си. Те в края на после се обединяват, за да се придвижат нагоре по системата и да обобщят наблюденията. Ако е, сме в състояние, разбира се, да ви улесним и, и вашата комисия, и парламента като цяло да е, разберете по-добре какви са взаимоотношенията между разходваните средства и резултатите, с удоволствие ще го направим, с удоволствие ще потърсим начин да подобрим тази дейност. Ако всяка делегация, която има съответните лица, които действат по тези въпроси, не може да се прави оценка на всеки отделен проект. Напълно съм съгласен обаче с вас, че е, по отношение на целите трябва да може да се оценят е, ефективността, особено в настоящия момент. По отношение на миграцията ни дърпат от всички страни и е, също е много важно да има яснота на това какво правим и яснота при тълкуването на резултатите. Мога ли да се върна на въпроса? какво правите с тези данни? Ние ги анализираме вътрешно, съответния директор, който отговаря за географския регион, ги получава и ако има а, поводи за формулиране на резерви, това се прави. Ако не, просто става дума за един полезен инструмент за вътрешен одит. Тоест не се обработват данните от всички проекти, споменати във всички доклади. Ключовите индикатори се използват във всички доклади. Не може ли да се оценят дейността на всички делегации? Да, да, да, прави се. Но вече първо се оценява качеството на финансовото управление, а след това се оценява резултатите, но не в тази рамка. Нали, тук става дума за оценка на проектите. Чисто количество, е, качествена оценка, която не непременно е свързана и с количествени измерения. Система. Много добре ще е тогава, ако имате съответните документи, да ни ги предоставите. Госпожа Айала Сендър има думата. Благодаря, уважаема госпожо председател. Проблемът е, че миналата година публикувахте доклади, които не трябваше да бъдат публикувани. Комисията се нуждае от своите инструменти. Би било би било странно, ако установим, че някои държави получават зелена светлина за всякакви дейности, макар че има проблеми. Това се отнася както за немски, така и за всички европейски е, неправителствени е, организации. Трябва да уважаваме инструментите на комисията. Тя никога не ни е създавала проблеми, когато сме искали поверителен разговор с нея. Проблемът е да се публикуват тези документи, сякаш са наши. Това са вътрешни а, документи на комисията. Ако публикувахме всички паметни за, записки тук в нашата комисия, и нас щяха да ни изтипосат в списание Шпигъл. публика, публикуването тогава, разбира се, а, гръмна като новина, това беше, разбира се, вина на определени а, колеги, но беше неприемливо да се прави. Ако продължаваме по същия начин, ще има доклади, които ще са абсолютно безполезни, защото никой не желая да застрашава сам себе си. Нека да не е, заплашени сме да загубим един много полезен за нас и за комисията инструмент. Ако изпълняваме условията, които се изискват от нас, тогава вече въпросът е друг. Това, което направихте миналата година, беше неправилно. По този начин не се помага нито на фондовете, нито гражданите, за които са предназначените. Ако продължавате така, ще загубим още един инструмент, а това са важни управленски инструменти. Представете си, ако немските институции започнат да публикуват документи на канцлера. Тук трябва да възразя, просто не е вярно това, което казвате. Нищо не съм публикувала. Заседанието беше закрито съвместно с Главна дирекция Международно сътрудничество и развитие и не сме качвали документа на е, уебсайта, ако не бива да работим с, а, ако не бива въобще да работим с документите, които не се предоставят, то по-добре да затваряме цялата тази сергия. Няма да разреша да ми се отнеме правото да разглеждам тези документи. Следващия оратор. Yes, thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Бих казал, Нищо ново под слънцето. Но госпожа Яла Сендер говори за популизма. Това е ключовата според мен дума. Би било изключително тъжно, ако това, което някои от нас се опитват да направят тук в комисията, се тълкува като популизъм. Защото според мен се опитваме да правим точно обратното. Напълно подкрепям онова, което предприе нашата председателка с тези документи. То бе точно обратно на популизма. Използвайки подобни документи, се опитваме да противодействаме на популизма. Господин Мансервизи, цитирахте примера с Мали. Напълно разбирам, че може би не е възможно с количествени показатели да се докаже, че онова, което предприемаме в най-бедните региони на Мали, ще допринесе за намаляване на миграционните потоци в бъдеще. Тук се намесва популизмът, за който говори ти и днес. Широката общественост, европейските дънакоплаци, така или иначе, независимо от това дали се публикува някакъв материал в Шпигел или не, си задават въпроса получаваме ли онова, което ни е необходимо срещу парите, които плащаме. И аз бих могъл да подходя като популистите. Бих могъл тук и сега да ви задам следния въпрос. Можете ли да ни кажете ако не в количествено, то в качествено изражение. Каква е ползата от делегации на Европейския съюз в страни като Барбадос, например? Защо имаме представителство там? Каква е допълнителната полза от средствата, които инвестираме там? Каква е допълнителната полза от средствата, които инвестираме в свое представителство в Вануато? Искам да ми отговорите на този въпрос. Тук и сега, още повече като имаме предвид, че ни излъчват на живо if you want, uh, allow me to say, not to have a reply which then can be exploited or in a way ако искате да ви дам отговор, който да не бъде използван за нечии цели, ще са ми необходими повече от две минути. По въпроса за Барбадос и Вануато, там вече няма делегация на Европейския съюз. Имаме делегация в Фиджи. Какво правим в момента в Барбадос? Осъществяваме инициатива за подпомагане на прилагането на инициативата КОП-21 на малките острови в региона на Карибско море. Целта на тази инициатива е да се диверсифицират енергоисточниците, като се премине към по-чиста енергия. Освен това, Подпомагаме и преход в селското стопанство в този регион. Работим за установяването на по-устойчив модел на селското стопанство. Модел, който може да бъде възпроизведен и в други части на света. В други държави пък допринасяме за постигането на целите за устойчиво развитие. Те въжат за всички държави по света, например чрез намаляване на социалното неравенство. Социалното неравенство нерядко е водило до нестабилност в държави или цели региони. Това беше краткият отговор, но с удоволствие бих обсъдил въпроса по-подробно с вас. Много ви благодаря. Именно от това се нуждаем. може да ни помогне единствено и само пълна 100% прозрачност. Колегата Здеховски и накрая оратор, докладчика. свидетели, аз се не буду от тето дебат. Уважаеми господин генерален директор, сега нямам намерение да продължавам дебата, но бележката ви, че сме се преместили от Барбадос в Фиджи, наистина е смехотворна. Моля да ме извините. Това, което правите там, сигурно е чудесно. Аз бях в Монголия. Там Европейският съюз също оказва сериозна помощ, без да имаме представителство. В региона работим чрез представителството в Китай. Натам се насочват доста финансови средства. Много източноевропейски е, страни имат традиционни отношения с Монголия. Много монголци работят в Европейския съюз, а нямаме представителство там. Разбира се, че не искам да критикувам работата ви, Знам, че има европейски посолства и делегации на много места. Някои работят по-добре, някъде не работят добре. Някои наистина са безсмислени, понякога има представителства, защо, които затварят в петък, защото служителите ходят на плаш или нещо подобно. Но това, което искам да кажа е, че за в бъдеще трябва да имаме стратегия. Искам да видя стратегически план, защото става въпрос за парите на европейските дънакоплаци. Не мога да се задоволя с общи приказки. Да, отделете повече време. Можете да ни отговори, отговаряте и писменно. Кажете ни, че в момента не сте в състояние да отговорите и ще ни отговорите писменно. Мисля, че а, трябва да върнем дебата на земята. Нашата а, председателка никога не е публикувала тайни документи, а просто а, докладите, които напис... които трябва да пишат ръководителите на делегации на европейските представителства, бяха подложени на оценка. Не виждам никакво нарушение на поверителността. Освен това, една от задачите на делегациите на ЕС в чужбина е да наблюдават какво се случва и къде отиват европейските пари там на място винаги, когато съм се обръщал към европейско председателство и съм ги питал какво става с европейските помощи, някои дипломати нямаха информация за това какво става с парите в страната, в която са акредитираните. Става въпрос за последователност на европейската политика, която е застрашена. Един те праща в DG Девко, там казват ние сме в Брюкстел, по, и е, правим оценките с помощта на други организации, като генералният а, директор каза, че почти 50% от проектите, се осъществяват заедно с ООН, 10% е, заедно с Световната банка, банка Европейският съюз не е член на ООН. Членове са държавите членки. ООН си има собствена система за отчетност, а всъщност става въпрос за нашите пари. Така че искам да знам дали парите отиват за това, за което са предназначени и дали се изразходват разумно. Това е единствената цел. И ако сътрудничеството между участващите институции трябва да се подобри още по-добре. Но мисля, че има още много какво да се върши. И след като някои е, НПО-та надигат глас, че се, ако те надигат глас, че някакви тайни се стават публични, аз нямам нищо против председателката. Да прекъснем този дебат, но накратко ще ви дам думата. Say, uh, uh, Ако мога да кажа за Монголия. Когато там се откри делегацията, зададох въпрос на колегата от външната служба какво е, трябва да се планира, за да се подобри външното сътрудничество, дали да не се вземе един е, служител от Пекин и да се премести в Улан Батор. Той има по-добро разбиране на положението и как точно се разходват парите. Но тук проблема е и в системата, нали? Трябва да оцениме разходи, ползи и да има баланс. Uh, за международните организации е, дадох ви пример с Световната банка и Международния валутен фонд. Там е, систематично се прилага теста за добавената стоеност. Много, много примери има. Продоволствената криза преди години, например. Работехме в партньорство с ООН и по този начин успяхме да извадим хората от положение на е, недояждане и глад. Е, сега програмата за AIDS, за спин и е, туберкулоза, спин, заболяването, случаите на заболяване намаляват предоставянето на лекарства се засилва. Да, нещата сработват, но е, затова нека да кажа, не искам да не участвам в дебата, но ако искате той да бъде поставен на здрава основа, да не се коментира само така вътрешни е, е, данни, които се използват само за цел на анализ, е, аз съм готов да ви помагам в вашите дискусии, но не може да се вземат тези неща в изолация, иначе нещата изглеждат по съвсем различен начин. Не делегациите отделно отговарят. Комисията отговаря пред вас. Би трябвало да има някаква възможност те да имат възможност за действие. А, бихме могли да обсъдим, разбира се, да помислим какво прави всяка делегация, да се постига максимално качество, максимално а, резултат от отделените средства. Това може да се направи. Както вие казахте, да се защити в по-добър в по-добра степен необходимостта от съществуването на тези представителства. Но да се отправят атаки и така чисто популистки, <laughs> нашият общ интерес е, е да знаем знаеме за съответните данни и да работим за за ефективно освояване на средствата. Това е общата ни цел. Опитваме се да следим как се харчат парите. И сега най-важният въпрос, най-актуалният е въпросът за миграцията – затова веднага давам думата на матия Сруите. Благодаря, госпожо председател. Uh, um, uh, Продължа на английски. Аз съм се приготвил е, с презентацията си на английски. Много накратко ще кажа. За първ път е, сме тук, е, за да говорим по доклада за годишна дейност и на нашата дирекция за вътрешни работи. Е, тази година беше повратна както по отношение на политиките за миграция, така и по политиката за сигурност. Е, самия доклад обаче отглежда разходването на средства за периода 7-13 година и а, съвсем накратко мога да кажа следното. В а, три резерви има в а, годишния доклад. Една по начина по който е организирана нашата дирекция, председателя на комисията Юнкер, ни натовари и с задачата да се извършва изследване на сигурността. Много мерки са взети по отношение на намаляване на въздействието. Хоризонт 2020 също ще ни даде възможност да коригираме някои от проблемите в седма рамкова програма. Втория коментар е тъчното ниво на грешка при директно управляваните средства – отново това така отдавам дължимото и на моя предходен, колегата, който говори преди мен, намалява тази грешка, но все още остава над прага от 2%. За това трябваше да, направя, да формулираме резерва. Имаме съответни мерки формулиране за справяне с положението. Тук Става дума за цяло ново поколение от бенефициенти и нови е, области на политика, където трябва те първа да се извършва много разяснителна работа по отношение на декларациите, така нататък, за да е сигурни, че те са правилни. И третата резерва, тя е много ограничена, свързана е с риска при докладване. Project and systems audit of uh, member state, I think I'm supposed to say, which I know best. така, имам желание да, да знам и повече по въпроса, но става дума за управление е, на фондове, където е имало проблеми, оценя... правим в момента оценка още е, в годишния доклад е, очертахме, че там може да има проблем. За ключовите индикатори успяхме да ги променим, така че тези, които се съдържат в доклада от 2015, няма да са тези, които виждате сега защото установихме, че ключовите индикатори за изпълнение не могат да предоставят необходимите отговори. Те някакси са прекалено силно обърнати към бъдещето и зависят от резултатите на, нови, на новите програми. Това е като общо положението. Извинявам се на колегите. Може би колегата ми отдясно очакваше да покрие тази тема той. Точно така. Вие сте тук за пръв път, колега, а ние ви правим такова лошо впечатление. Заповядайте. А нашия докладчик. Благодаря. Главна дирек... генерална дирекция Миграция и вътрешни работи през 2015 година по време на бежанската криза, терористичните атаки и така нататък, поетите ангажименти за плащания се повишиха с 60%, разходите за спердонал също, във връзка с европейския дневен ред за миграцията, пакета за границите и създаването на горещите точки. Вие като генерален директор смятате ли, че са предприяти достатъчно мерки пред лицето на предизвикателството на бежанската криза, която малко поотслабна, но далеч не е преодоляна. Достатъчно е ли са човешките и финансови ресурси, за да си вършите работата? Как оценявате досегашните резултати и как оценявате броя на а, как, действието на партньорствата за мобилност и инструмента за партньорства за мобилност. А, и, изразили сте, изразени, изразени са резерви по отношение слабостта на система, слабости в системата по отношение на фонда за бежанците в Германия, например. Но въпросът ми е в кои държави членки процентът на грешката е бил над 2, какви слабости са констатирани в Германия, как са отстранените и какви а, изводи могат да се направят а, с, на фона а, на а, така откритото поведение на немското правителство по отношение на бежанската криза. Казахте, че сте променили ключовите индикатори. Можете ли да кажете нещо повече за контрола върху ефективността, който възнамерявате да засилите и какво ще кажете е, за разликата между поетите ангажименти за плащания и задълженията. Е Благодаря. Нека сега на немски да продължа. Що се отнася до мерките, все пак смятам, че комисията реагира на а, кризата с бежанците и се концентрира върху нея а, и мерките, които трябва да се вземат, получихме около 150 служители допълнителни, за разлика от другите генерални дирекции, в които се съкръщават ресурсите. Ние много интензивно, и вие ще го чуете в следващите дни и седмици, е, ние сме на път да засилим капацитета на агенциите, които аз не споменах. Става въпрос за общо 6 агенции, които работят в нашата Евлост, Европол, ЕАСО и Фронтекс за в, средствата за Фронтекс са рязко завишени, така че до 2020 година ще имаме около 1000 сътрудници повече там. В момента сме на път да увеличим капацитета и на Европол, както и Sachen както и бюджета на Агенцията за подкрепа в областта на убежището ЕАСО ще се увеличи. Тоест, отговора ми е, тичаме бързо, но не съм сигурна, че тичаме достатъчно бързо. И вие като парламентаристи добре знаете, че има много области, в които а, нашите държави членки а, трябва да действат активно на място от тях. И точно за това са горещите точки, Ходспотовете. Това е мярка на Европейския съюз с цел да се помогне на държавите членки да се справят по-добре на място с бежанската криза. Изпращаме експерти по обежище и законодателство в областта на обежището, мобилизираме полиция, мобилизираме правоохранителни органи. През следващите седмици най-вероятно ще получим доклад от Европейската сметна палата, която подложи на мониторинг ходспотовете в Гърция и другаде също и вероятно ще трябва да си направим някои изводи. Но мисля, че за първи път а, успяхме да разработим много интересен инструмент, който излиза далеч извън границите на онова на представите ни за европейски инструмент. Що се отнася до партньорствата за мобилност, Вие можете да прочетете в доклада колко са се увеличили те като брой, но ние сме на друг етап. Може би Стефано ще каже повече по този въпрос. Ние сме на етап, на който се опитваме да поставим е, външната си политика в областта на миграцията на съвсем друга основа, много по-различна от партньорствата за мобилност. Това, което правим е, е че се опитваме да разработим интегрирана холистична политика заедно с държавите членки, за да може на всички нива да се разполага с средства за изграждане на нов вид партньорство за миграция с различни държави. Мисля, че е забележително това, с което се занимаваме в момента. Вие много правилно споменахте по отношение на слабостите в управлението на фондовете в Германия правилно казахте, че не е имало финансови последствия през 2015 година. Точно в момента а, разглеждаме, анализираме докладите и ще трябва да седнем и да поговорим с немските партньори, да видим а, какви отстъпки ще направят те, за да предпазим бюджета на Европейския съюз. Имаше още три държави, които бяха за сегнати от това. Това беше Чешката република, Польша и Франция, но за тях влезе в сила правилото Деминимис. Мисля, че отговорих на всичките ви въпроси. А, разликата между кредитите за поети задължения и кредитите за плащания има а, много голямо увеличение на броя на така нареченото, а, на случаите на така нареченото споделено управление говорим за програми, които ще фигурират в отчета за 2016-2017 година. И, но може да се проследи, че в началото сме имали големи трудности в някои държави и членки. Първо да се създадат съответните агенции, които са в състояние да се разплащат със средствата. Провеждаме обучителни програми но в случая е, има така много интересен е, феномен. Имали сме и други програми с много споделено управление но там работим с други представители на властта. Сега в момента става дума за вътрешните министри. Те трябва да се научат как да боравят със средства на Европейския съюз и точно на това ги обучаваме сега. И аз искам да се изкажа. Ако видим какви, какъв е размера на плащанията по вашите програми, то ще останем очудени от ниския размер на средствата. Има ли някакви изгледи за промени? Поставянето на програмите за развитие на нова основа. Ние също призоваваме за това. В сравнение обаче с бюджета, с който разполагате вие, онзи с който разполага колевата ви Ман Сервизи е огромен. Как си представяте поставянето на програмите на Европейския съюз в тази област на нова основа? Службата за външни действия, Генерална дирекция разширяване и Генерална дирекция сътрудничество и развитие. Това са основните играчи. Не мисля, че ще, вие ще можете да се наложите спрямо тях. По въпроса за броя на програмите между 2004, за периода 2014-2020 предвидихме радикално намаляване на броя на програмите. В момента има само две програми. Фонда убежище, миграция и интеграция, АМИФ и Фонда за вътрешна сигурност. Едновременно с това за тази област се увеличи значително размерът на средствата. Господин Целер посочи, че след увеличаването на средствата ще разполагаме с 12 милиарда. От тази сума ще трябва да се финансират и агенциите. Като цяло мисля, че наистина ще можем да работим с ефективни инструменти. Работим в тази посока. По въпроса за третите страни, вече е установено сътрудничество с тях. Има приемственост на ниво служители. В миналото аз съм работил в Генерална дирекция разширяване. Взаимодействието ни с други дирекции наистина е отлично, не може да е по-добро. Тясно координираме действията си. Мобилизират се средства за трети държави от бюджета на Генерална дирекция сътрудничество и развитие и Генерална дирекция разширяване. Нашият бюджет в тази област е сравнително малък. Понякога можем да финансираме Например, извършването на правно-техническо проучване, на проучване на осъществимостта на място. Споделяме правомощия обаче. Понякога работи госпожа Могерини, понякога господин Аврамополос, понякога господин Хан. Понякога се намесват и други действащи лица, които водят преговорите когато се преговаря на ниво комисия или ниво Европейска служба за външни действия, понякога участва господин Мансервис и неговият екип, понякога участвам аз с моя екип. Мисля, че в момента взаимодействието ни е по-добро от когато и да било. Как точно следва да си представяме това, тъй като още когато се разработват програмите, се поемат ангажименти и се разпределят правомощията? Кога може да очакваме преразпределяне на средствата? за да се следва този курс, за който говорихте току-що. Имаме много общ опит в тази област, за това нека се изкажа и аз. Първо говорихте за съглашението за мобилност и партньорствата за мобилност. Съглашенията за мобилност са внуците на партньорствата за мобилност, така да се каже. Отчитат се два вида потребности. Първо, повече достъп за трети страни и второ, нашата потребност да работим по линия на обучението и либерализирането на визовите режими. Партньорствата за мобилност първоначално не разполагаха със свой бюджет. За тях се заделяха средства от бюджета за развитие, например за образование или от бюджета за вътрешни работи. Нека ви дам пример за, с един много актуален проблем. Връщането на нередовните мигранти. В тази област работи ДД, миграция и вътрешни работи. Мерките се финансират от държавните бюджети. Кога се намесва нашият бюджет, бюджетът за развитие? ние финансираме след пристигането на тези хора в страните им на происход, провеждането на мерки за тяхното реинтегриране в обществото на тези държави. В случая става дума за провалили се хора за човешки трагедии. Така се гарантира последователност. Прилагат се правилата, хората се връщат с средства от бюджета на ГД Миграция и вътрешни работи. В момента, в който пристигнат в страните си на происход, се намесваме ние и финансираме тяхното реинтегриране. ГД Миграция и вътрешни работи пък инвестира в службите за връзка в областта на миграцията. Само тази генерална дирекция може да финансира тези структури, тъй като те не работят пряко в областта на развитието. Ние можем да финансираме обаче капацитет за добро управление на границите в държави като Мали, Нигер, Сенегал и други. Не винаги е лесно да има такова взаимодействие, но се опитваме да постигаме полезно взаимодействие при изпълнението. Така се стига до повече приемственост. Водим се не от инструменти, а от цели. Just perhaps um, uh, to add to that, uh, as, as Stefano Manservisi ако мога да добавя към думите на колегата, въпроса на проби и грешки. Опитваме се да на... прилагаме на различните места различни политики. И не може да се прилагат политики, които не са конкретно разработени за съответното място. В Турция, например, споразумението до известна степен е, е сходно с съглашенията, но не е точно така, защото средата е напълно различна. Така че във всички тези политики това, което правим, е опитваме се да заложим в основната ни дейност е, въпроса за миграцията, във външната дейност, политиката за разширяване, и други. Именно това се случва в момента. И ако не направим, ако не направим нищо, ще стане и по-лошо. Благодаря докладчика. Благодаря за отговорите. Имам само още един въпрос, който ни връща към дебата преди малко. Имаме фонд извън европейския бюджет, това е Европейския фонд за развитие. Той се занимава с многогодишни регионални програми и все по-често установяваме, че поради силните, силната миграционна вълна в тези страни има големи проблеми с осъществяването на тези програми. Не може ли и средствата от този фонд да се използват? поне за да може в страните, в които има вътрешна миграция, да се помогне на хората по активно, отколкото е правено до сега. Само да ви попитам, говорите за регионалния фонд в Европейския съюз или за Европейския фонд за развитие, предназначен за страните от АКТП? Er част от него е преминал в доверителен фонд, но си мисля, че може да се препрограмира. Well, I mean, this, this instrument has been set up after ballet. Инструмента бе създаден точно за е, малък брой страни, е, за да могат да се е, бориме с незаконна миграция и трафик на хора и дългосрочна цел да се работи по първопричините. причините Та, краткосрачно, нали, най-ясен е примера с тези, които трябва да бъдат върнати. Незаконните мигранти по закона на Европейския съюз трябва да бъдат върнати. Но когато те се върнат в страната, ние трябва да работиме в посока развитие на страната. Затова си сътрудничам с съответните институции, които имат опит, много неправителствени организации, които могат да ги въведат в общността, да им дадат образование, професионално образование и така нататък, да помагат на семействата. За да е ясно защо тези хора са напуснали, защо са попаднали в ръцете на трафикантите. За това и е, решихме да е, работим по програми за преодоляване на първопричините в е, области, където на базата на статистика оттам идват най-многото потоци мигранти. Това е, което правим сега, така да ви информирам, след а, а, представените за приемане проекти, от предвидените 1,8 милиарда ще е, ангажираме, ще поемам ангажименти за 1 милиард. А сега ще има обсъждане дали това е правилния подход, ще има и оценка, в лавалета ще има среща за оценка. Колкото повече е, дискутираме тези неща съвместно, толкова по-добре, защото крайната цел е да се справим с е, кризата и миграцията и е, така, надали е, особени е, бонуси ще излечем от това, но поне ще разберем ситуацията. Опитваме се да работим по един интегриран начин и мисля, че и е, останалите страни започват да разбират това. Благодаря. Най-хубавото идва накрая, господин а, генерален директор Мачадо, морско дело и рибарство. Заповядайте. Uh, Благодаря. Добър ден. За мен е удоволствие да съм тук. Тъй като нямаме време, ще премина направо към основните, според мен, теми. Европейският фонд за морско дело и рибарство – тук няма натрупани неразплатени плащания, неизвършени плащания или резерви. В последния си годишен доклад за дейността цитираме само един случай, по който има резерви. Става дума за една държава членка. В настоящия годишен доклад за дейността бях включил пет резерви. По три от тях проблемите бяха решени. Предстои да бъдат решени и по четвъртата. Остава само една резерва. Ако засегната държава членка не предприеме необходимите коригиращи действия, ние ще трябва да направим финансови корекции. Нека ви дам сега по-обща представа. Миналата година изплатихме над 100 милиона евро. По-голямата част от тази сума се състоеше от плащания за периода 2007-2013 година в рамките на 27 оперативни програми. Годишният риск, свързан с незаконността и нередовността, е между 2,2 и 2,9%. Става дума за разходите за 2015 година. Тази стойност е сравнима с стойността за 2014 година. Ще бъдат извършени проверки и в бъдеще, в рамките на процеса по приключване. След приключването, остатъчният процент на грешки по всички програми по Фонда за морско дело и рибарство – бе под 2%. съвкупната стойност на остатъчния риск за Европейския фонд рибарство към 2015 година бе 0,74%. Това показва, че е постигнат напредък. Разбира се, не бива да проявяваме самодоволство. Трябва да продължим да работим колкото се може по-усилен. Докладчикът. Благодаря, господин Мачадо. Процентът на грешката така буди възхищение но вие в сам споменавате в доклада си някои изключения. Така контролната система за управлението е за Чешката република, Испания, Италия, Румъния и Словакия имате резерви. Резервите за Чехия, Румъния и Словакия са заради завишен процент на грешката. За Чехия от 0 през 14 година е стигнал на 0,7 Румъния от 0,6 на 8,8 се е качила в Словакия от 1,3 на 8,8% през 2015 година. Според, и според вашия доклад, нито една от тези страни не е предприела мерки за корекция. На какво се дължат това завишаване на грешката в Румъния и Чехословакия, кога ще се предприемат мерки за отстраняването на слабостите? Друг въпрос. Става дума за споразуменията за партньорство в е, областта на рибарството. Имаше препоръки от специалния доклад на Сметната палата от миналата година. Вие ги а, е, възприехте. Една от тях беше да се разработят регионални стратегии и да се гарантира, че договорените протоколи са в съответствие с, тези стратегии и законодателството на Европейския съюз като а, е, се иска по-добър, по-добър по-добър баланс между действителните количества улов и достъпа до улов Очевидно е имало разлики в количеството от улов, но не е имало върнати средства. Освен това, Сметната палата препоръча а, да се извършва мониторинг на целия процес на лицензиране, като комисията гарантира държавите членки да използват новата база данни за квотите за улов, а, която може да се актуализира постоянно. Въпросът ми е доколко комисията до сега е изпълнила тези препоръки. First, uh, uh you, uh, uh Благодаря. По резервите, които ви представих за Чехия и Словакия. няма оставащи искове в нашата генерална дирекция. Уточнихме финансовите корекции. Чехия вече работи по тях. Словакия направи съответните допълнителни изчисления в заявката си от тази година. Румъния, освен че ще има финансови корекции, се очакваше от тях да направят и план за действие за преодоляване на слабите места. И се очаква е, ще ние да направим одит, което и направихме. Заключенията са положителни. Така че единствената резерва, която не е отстранена, е Италия. Там имаш различни тълкувания за това дали са били допустими някои от закупените съдове. И вече функциониращи. А, тълкуването не отговаря на, на нашите схващания за критерии за допустимост. Но в първия случай е, доклада от Италия дойде късно и когато дойде не беше и пълен. Ние го върнахме, искахме допълнителни информации. Отсяквам, чуваме е, окончателния доклад до края на този месец или началото на ноември и ще видим какво ще ни предоставят, дали ще е необходимо да се формулира резерва за Италия до година. Още е рано. Партньорствата за споразуменията за партньорство. Сметната палата е на мнение, че сумите, които се разходват за достъп до ресурси, не отговарят изцяло на количествата уловени, уловена риба. Споразуменията за партньорство е много важен инструмент за развитие на устойчив риболов. Защо? Защото ние имаме достъп до рибни запаси в някои страни, които са от много голям интерес за Европейската риболовна флота, но този достъп ни се позволява само до количества, които са в излишък. Ние не експлуатираме ресурсите прекомерно. После тук даваме възможности за подкрепа на отрасала на местната рибарска индустрия за осъществяване на устойчив риболов. Страната, от срещната страна е, много често е, се възползва от е, съответните суми, за да получи достъп и има интерес от това. Анализа на сметната палата съдържа съответни данни и ние се опитваме да намалим плащанията за достъп до ресурси в рамките на настоящото нива. Не е лесно. Някои от нашите партньори, когато правят е, преглед, е, решават, че можем да плащаме и много повече. Други страни в е, други части от света в Азия, примерно, са готови да приемат без да задават въпроси. Не казвам, че трябва да си затваряме очите, но това е плод от процес на преговори и се опитваме да намериме някакви корекции по-късно във времето. Защото при приключване на дадено според споразумение за партньорство, тези неща могат да се предоговорят и да включиме съответни нови измерения. Та не бива да губиме от поглед и този момент. Не е само упражнението да даваме пари и да получаваме нещо в, в насреща. Става дума за устойчиво риболовуване, за развитие на страните. Страните имат различна гледна точка и понякога им е необходимо а, време да, да разберат, че парите, които се плащат за достъп, трябва да отговарят на количествата уловена риба. Опитваме се, разбира се, да реагираме и в процеса на предоговаряне на споразуменията, ще видим какво ще се случи. Председателката благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Докладчикът за заключение. Още една бележка. Нерядко към нас се отправя упрек за това, че модерните ни плавателни съдове, извършващи улов най-вече на рибатон в териториалните води на трети държави, продават улова на пазари на трети страни. Извършват свръхулов и продават излишъка на пазарите в трети страни. Възможно ли е да се направи така, че с... наистина да се прави проверка на улова. Да не се стига до ситуация, в която свръх уловът да се продава на пазарите на трети страни, където се реализират и много големи печалби. Има ли възможност за контрол върху улова и това къде е бил той стоварен? Да, въпросът наистина е много важен. Ще се спра върху два момента. Първо, червено опашатият тон и други подобни видове. Упражнява се контрол върху количеството на улова. Европейският съюз и държавите членки, извършващи улов на подобни е, видове, са обект на максимално допустими количества. Разбира се, това изискване може и да се нарушава. Европейският съюз е сред малкото структури, които упражняват контрол върху своя риболовен флот, независимо от това къде се извършва уловът. Ако се извършва улов в Тихия океан или в южната част на Атлантическия океан, Европейският съюз продължава да упражнява контрол – ако имате данни за държави, които извършват нарушения, моля да ни уведомите за това, тъй като и ние винаги трябва да сме много бдителни. Благодаря. Благодаря ви за това, че сътрудниците ви ще отговорят на въпросите ни. Отговорихте на част от въпросите ни днес. Много е важно да съществяваме обмен с вас, тъй като така може да сте сигурни, че наистина се запознаваме с документите, които изготвяте в генералните си дирекции. С някой от вас със сигурност ще се видим следващия път. Пожелаваме ви ползотворна работа. Благодарим ви, че се отзовахте на поканата ни. Преминаваме към точка 11. Специален доклад на Сметната палата агенциите и използването от тяхна страна на безвъзмезна финансова помощ. Докладчик от името на нашата комисия е Денис Дейонг, компетентният член на Сметната палата е Римантас Шаджус. Мисля, че за първи път сте сред нас в това си качество. Добре е дошъл, имате думата. Uh, Благодаря, госпожо председател. За мен наистина е удоволствие да ви представя този доклад. These 30 seconds of mess <laughs> will not <laughs> make us sit longer. Да се надяваме, че тези 30 секунди хаос няма прекомерно да удължат разискванията и че няма да има нужда да стоим тук и след 6 часа. Нека продължа. ще имам честа да не съм особено многословен, тъй като разполагаме с работния документ, изготвен от вашия докладчик, който е изключително съдържателен. В него наистина се съдържат всички основни въпроси. Има нещо, към което искам да привлека вниманието ви. Става дума за няколко принципни въпроса. Първо, обхватът на извършения одит. Необходимо е да припомним, че извършихме одит единствено на управлението на безвъзмезната финансова помощ. Безвъзмезната финансова помощ е от решаващо значение за изпълнението на политиките на Европейския съюз, за постигането на целите на съюза на ниво агенции на съюза не извършихме одит на социалните и економически последици от безвъзмезната финансова помощ. Концентрирахме се единствено върху въпроси, свързани с управлението. Втори много важен момент е, че подбрахме пет агенции от големия брой агенции, използващи този финансов инструмент за прилагане на политики на Европейския съюз. Избрахме двамата най-големи платци, двама крупни платци и един платец с среден размер. Без да трябва да сочим с пръст, която и да било от агенциите, без да се впускаме в подробности за особеностите на управлението на безвъзмезната финансова помощ в някои агенции, можем да кажем, че установихме няколко основни момента, които може да са ви от полза в бъдеще. Те може да са от полза за всички агенции на Европейския съюз по места в държавите членки, които използват безвъзмезната финансова помощ като финансов инструмент. Общото заключение на Европейската сметна палата бе, че аудитираните агенции са предоставили безвъзмезно финансиране в съответствие с действащите правила. Това може да е една добра новина. Може да ви поободри, като се има предвид, че времето днес не е особено приятно. Установихме някои недостатъци. Три от тях според мен са особено значими. Първо, планирането на финансовите инструменти, не само на безвъзмезната финансова помощ. Констатирахме, че не винаги се подбират най-подходящите инструменти за постигане на целите на политиката. Безвъзмезната финансова помощ не винаги може да е най-подходящият инструмент. Понякога би било препоръчително да се използват обществени поръчки, а понякога дори и някои по-прости методи, като споразумения за нивото на обслужване. на ниво разработване на политиките. Според нас би следвало вече да се вземе решение за това дали безвъзмезната финансова помощ би била най-ефикасният метод. Някои агенции са обект на законови ограничения. Те имат ограничени възможности по закон да използват други альтернативи за финансиране. Взехме това предвид. За това повтарям, няма да се спираме, не се спираме в подробности върху дейността на всяка от аудитираните агенции и не сочим никого с пръст. Вторият недостатък е свързан с етап изпълнение. Някои агенции извършват дейността си в рамките на финансовия регламент. Други обаче имат свои правила. Понякога процедурите не са достатъчно ясни и прозрачни, което може да доведе до нарушаване на принципа на равнопоставеност на органите, кандидатстващи за безвъзмезно финансиране. Понякога, когато се наемат експерти по много важни, неотложни въпроси, не са на лице достатъчни гаранции за предотвратяване на потенциални конфликти на интереси. Има редица причини за това. Понякога просто липсва време, понякога не са достатъчно ясни правилата. Препоръчваме обаче този проблем да бъде решен. В аудиторския доклад се съдържат подробни констатации на аудиторите, които могат да прераснат в правила във вътрешните процедурни правилници на агенциите. Третият особено сложен проблем е свързан с мониторинга. Установихме, че агенциите като цяло не разполагат с адекватни системи за оценка, че не могат да осъществяват мониторинг върху ефективността и ефикасността на действията си по безвъзмезно финансиране. Според нас, европейските законодатели могат да направят повече в това отношение. С удоволствие ще си взаимодействаме с вас за решаването на проблема. Като цяло стигнахме до заключението, обаче, че аудитираните агенции са спазвали правилата. Излязохме с пет препоръки, които бяха възприяти от аудитираните агенции. Те са готови да ги приложат. Благодаря предварително и на вашия докладчик. Благодаря ви за вниманието. С удоволствие ще отговорим на въпросите. Все пак говорим за 740 милиона евро. Нашия докладчик има думата. Благодаря. Благодаря и на Сметната палата за специалният доклад. Много е интересно и в много отношения. Защото става дума за децентрализирани агенции. Те винаги заслужават специално внимание по отношение на отчетността. Затова смятам, че е добре, че са били избрани пет агенции от, с различен размер, така че да получим представа е, и за агенции, които имат голям бюджет и други, които ползват по-малки суми от финансовите инструменти. Второ, е, в доклада е, е важно това, че се обръща внимание на нашата комисия и по принцип на следния факт. Ние искаме да няма много е, бюрокрация, да са лесни инструментите, да няма прекалено много персонал – А същевременно не забравяме, че трябва да няма конфликт на интереси и да има прозрачност. Особено, що се отнася до агенции, които са отдалечени от Бруксел. Там е добре да има и повече е, проверки. Говори се и за необходимостта от управление на база резултати. Има известни е, търкания между отделните е, теми и аспекти на, проч... на доклада. Казва се, че винаги трябва да се прави предварителна обосновка на това, което иска да се, е, искаме да постигнем да има формулировка на цели. Някои агенции могат да получават безвъзможна помощ, но могат да решат да сключват договори за услуги или да се е, финансират по други начини. И за да се отчита резултатите, е много важно да се отчита как точно се е изпълнява дейността. Но е, така, палатата твърди, че не достатъчно често се използва като е, метод е, метода за публичните поръчки. Но, подоб... но обществените поръчки в Европа доста често отнемат много време. И когато е необходимо да се действа бързо, тогава този метод не е предпочитан. Много по-лесно е да се използват процедурите за финансова помощ, безвъзможна, безвъзмезна финансова помощ. Разбира се, тогава трябва да се избегва и е, възможността за конфликт на интереси. Като цяло, препоръките на Сметната палата заслужават нашето внимание, аз ги подкрепям. Но отправям две предупреждения. Първо – Понякога не агенцията, а комисията е тази, която трябва да предприеме действия, защото регламента за съответната агенция предвижда само безвъзмезна помощ. Тогава вече комисията трябва да направи така, че да има възможност да се прибягва и до обществени поръчки. И второ, никога не бива да а, изпускаме от поглед административните разходи и колко дълги са процедурите. Еднократно съм коментирал, особено в случая с агенциите е изключително важно да има отчетност и съответно отчитане на резултатите. Предлагам един текст от 14 параграфа, който предполагам и се надявам ще бъде взет при, предвид. Благодаря колегата Шейховски. Благодаря на Сметната палата за чудесния доклад, в който се явява положителна тенденция след толкова много време и все пак ние сме комисия за а, контрол, така че винаги ще намерим някакъв косур и ще намерим какво да критикуваме. А и сега. Искам да кажа следното освобождаването от отговорност е един от аспектите, а вашият доклад е другият аспект. Мисля, че това е много интересна и нужна перспектива пете агенции, които сте подбрали, са подбрани много добре, защото много добре представляват всички. Репрезентативни са за другите европейските е, агенции. Онзи, който ги е избрал, си е свършил добре работата. Искам да благодаря и на Денис Де Йонг. Той каза, че ще говори много кратко. Аз щях да му задам много въпроси, но той предварително отговори на повечето от тях. Друг път няма да го предупреждавам какво ще питам. Мислех, че и представителите на агенциите ще бъдат тук, за да мога да им задам пряко някой от въпросите си. За съжаление, това сега не е възможно ще трябва да се обърна към тях по друг начин. Сега, докладът не е изненадващ. Вие вече го казахте. За агенциите и фондовете е, в тази комисия отдавна се говори, когато водим дебатите за освобождаване от отговорност. Много отдавна казваме, че най-голям проблем са ексанте и експост контролът, предварителният и последващият контрол, от който следват изводи за ефективността на вложените средства. Затова искам да попитам, защо предпочитате този инструмент пред останалите, и как гарантирате в рамките на предварителния контрол, че използването на парите ще бъде ефективно? Този е, въпрос ме вълнува сериозно, защото агенциите, някои агенции подобриха начина на изразходване на средствата, но други все още работят по този въпрос – освен това, искам да попитам дали в хода на последващия контрол агенциите са усъвършенствали начина си на докладване. Аз много често посещавам на място агенциите и за мен това е един от най-важните проблеми. И последен въпрос, може би ще ми помогнете – как агенциите гарантират, че средствата действително се използват по предназначение и помагат на агенциите да осъществят политическите си цели. Мисля, че комисията би трябвало по-конкретно да да уточнява какво точно очаква от агенциите. Мисля, че това беше моят принос към дебата. Председателката, благодаря. Може би ще трябва да определим крайен срок за поставяне на въпроси към агенциите, които днес не са представени тук, за да можем да ги изпратим на агенциите. Аз също не смятам, че е добре, че ги няма, но тъй като тук става дума за хоризонтален доклад, не можем да поканим тук 33 агенции. Ще намерим начин да си получите отговора. Колегата Гаяр. Благодаря за инструментите разполагаме с инструмента за освобождаване от отговорност и в рамките на този инструмент можем да отправим въпросите си към всички агенции. Първо искам да благодаря на Сметната палата за този доклад. Искам да благодаря и на Денис Дейонг за балансирания му доклад. Мисля, че предложенията, които се правят, са много добри. Аз ги подкрепям. Нямам и кой знае какви въпроси, само имам няколко коментара по отношение на това как ние тук в тази комисия да работим за напред с агенциите. Първо, е, ситуацията в агенциите е невероятно динамична в рамките на а, различните, на, пре, на разместването на политическите приоритети, получаваме, раз, имам, агенциите получават различни а, задачи, някои стават по-значими, както в момента, например, тази за бежанците е, във връзка с бежанската криза. Всичко това може да поражда, породи проблеми. Не е задължително да ги породи, но е вероятно. Просто защото агенциите или получават нови задачи, или трябва по нов начин да работят върху стари задачи, или пък се създава чисто нова агенция, чийто персонал не е застрахован от грешки. За това е разумно това динамично развитие да се следи. Разумно е също така да помислим как агенциите, особено онези, които са по-нови или онези, които променят характера си, могат да бъдат подпомогнати. Разбира се, че не това е задачата на Европейската сметна палата и не това имам предвид но тук се доближавам до мнението на колегата Стеховки. Това е задача на комисията, защото тя има общата картина. Нейна задача е как да, е да мисли как да подпомага агенциите. В миналото не беше добре когато имахме а, а, ситуацията, в която агенциите бяха принудени да намаляват персонала си. Разговарях с генералния директор на една от тях. Трябваше му експерт за задача, която му е възложена от комисията, но времено Европейският парламент беше установил, че е, има някакви проблеми с доставките. А, че е, тези е, задачи се изпълняват от не експерти и трябва да се назначат експерти. този генерален директор ми каза следното. Е, имам избор, значи, или да назнача нов експерт, нещо, което не мога да направя заради вас, или да привлека външен. Нека да не забравяме, че понякога възникват необходимост да се изпълняват задачи от агенциите, на които ние сме възложили да а, намалят персонала за финансово управление. Това е правилно. Т.е. да го увеличат, извинете. но същевременно агенциите трябва да изпълняват задачи, свързани с управлението, които не са в експертната сфера на агенцията. Много правилно беше казано за регламента регламентите на комисията. Точно така имаме по-стари агенции, организирани съвсем, по съвсем различен начин от новите. Също така, Денис, много ти благодаря, че каза, че ако променим тези регламенти, а ще дойде време да ги променяме, трябва да помислим за такава промяна на основния регламент, че нещата да са адекватни. Благодаря ви. So, uh, uh much, благодаря, госпожо председател. Няма много какво да добавя. Присъединявам се, приемам доведите в работния документ на Денис Де Йонг. Действително е важно агенциите, не е сметната палата в този случай, те те правят последваща оценка и анализ дали всичко е наред. Ние, агенциите, трябва да извършваме тези проверки много щателно, така да кажа, догматично. Реално ние трябва да сме всички наясно, че е необходимо да има баланс между сложността на процедурите, тяхната подробна разписаност и е, целта, която трябва да се постигне. Трябва да се постига правилния баланс. Всички институции, не само Сметната палата, трябва да са наясно с това. Тоест, е, комисията е, и с законодателя т.е. двамата законодатели, парламента и съвета. Като личност е, мога да се съглася с практически всичко, което бе казано. Господин Деховски, е, разбира се, ние трябва да си вършим всеки е, своите задачи и е, принципа за изпълняване на собствените отговорности трябва да бъде спазван именно в името на ефикасността. Надявам се Европейския съюз да стане една най-ефективна организация. Благодаря е, за това, че е, прочетвате доклада и благодаря на докладчикът. Разбира се, разбира се. Докладчикът има думата в заключение. Благодаря. Съвсем накратко. Всички сме на едно мнение с общите заключения, формулирани тук. Възможността да се изпратят допълнителни въпроси и на агенциите, и на комисията е много удачна и смятам, че трябва да бъде използвана. Благодаря. Ще съобщим крайните срокове. С това приключва заседанието. Искам да благодаря на всички. А, искам да благодаря и на Сметната палата. Издържахте целия следобед. Благодаря ви за това. Сега следва непублично заседание на координаторите, така че онези, които о, няма да участват в това заседание, могат да напуснат залата. Публичното заседание е прекратено.